Започваме с резолюцията за положението с правата на човека на полуостров Крим, най-вече положението с правата на човека на кримските татари. Точка 7. Устно изменение от колегата Пленкович. Е, колеги Пленкович. Благодаря. Благодаря, господин председател. Във връзка с устните изменения към седми параграф имам техническа промяна в част от изречението договорена по време на преговорите. Съответства на текста договорен между всички групи, участващи в преговорите. Благодаря. Председателят, благодаря ви. Тогава няма нужда да гласуваме. Original text. Wer kann zustimmen? Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Точка 16 за, против, въздържали се, приема се. Точка 17 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по цялата резолюция, гласуваме по именно. моля гласувайте. Haben alle Край на гласуването. Приема се. Резолюция внесена от 6 политически групи за Бахрейн, Мохамед Рамадан. Точка трета за, против. Въздържали се. Приема се. Съображение А за, против. Въздържали се. Приема се. Изменение едно за, против, въздържали се, отхвърля се. Съображение О за, против, въздържали се. Гласуваме по целия текст за, против, въздържали се, приема се. Съвместна резолюция, внесена от 6 групи. Изменение 1. Моля, гласувайте електронно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме по целия текст. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Предложение за резолюция от Комисията по външни работи. Точка първа за, против, въздържали се, приема се. Точка седма за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 по именно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Точка 18, две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора за, против, въздържали се, приема се. Точка 21 за, против, въздържали се, приема се. Точка 23 за, против, въздържали се, приема се. Точка... Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Точка 30, първоначалния текст, две части. Първа за, против, въздържали се, приема се. Втора за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме по целия текст, гласуваме поименно, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Предложение за резолюция от Комисията по външни работи процеса на европейска интеграция в Косово. Изменение едно за, против, въздържали се, приема се. Процедурна бележка, госпожа Луначек. Благодаря, господин председател. За следващото изменение от ЕНП постигнахме компромис преди да започне гласуването. Благодаря на докладчика, за, докладчика в Сянка от ЕНП за това, че прие да отегли изменение номер 8 и за това, че съгласиха от първоначалния параграф да извадят пасажа и настоява за по-нататъчни разпоредби и така нататък. Това е моят компромис с НП и искам да помоля всички докладчици в сянка да се съгласят. Нямахме време да обсъдим а, въпроса, но искам да ви помоля да приемете това, което сме договорили. Има ли възражения? Няма. Гласуваме по точка 6. Господин Адактусон. Uh, от името на ЕНП искам да кажа, че съм съгласен с предложеното от госпожа Луначек. Гласуваме по точка 6 по първоначалния и текст без пасажа, за който говори госпожа Луначек. За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 въздържали се, приема се. Втора за, против, въздържали се, приема се. Точка 17 за, против, въздържали се, приема се. Точка 20 за, против, въздържали се, приема се. Точка 23 за, против, въздържали се, приема се. Точка изменение 2. Гласуваме поименно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 3 за. Против. Електронна проверка. Моля гласувайте. По изменение 3. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме по целия текст с измененията. Гласуваме поименно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Резолюция внесена от пет политически групи и положението в Либия. Изменение 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. Точка 6 в две части. Първа за, против, въздържали се, приема се. Втора част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Точка. Изменение 5 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Точка 11. Първоначалния текст. Две части. Първа част. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се втора част. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Точка 12, първоначалният текст, по именно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 1, по именно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 9. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Съображение А в две части. Първа за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора за. Против. Въздържали се. Приема се. Съображение Б. Изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме по целия текст с приятите изменения. Моля, гласувайте по имен. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Предложение за резолюция от Комисията по регионално развитие за островите. Изменение 11 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1 по именно гласуване. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 4 за. Електронна проверка по изменение 3. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването.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 Предложение за резолюция от Комисията по регионално развитие, ролята на местните и регионални органи при Европейските структурни инвестиционни фондове. Точка 2. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по целия текст на резолюцията за, против, въздържали се, приема се. Резолюция за хуманитарното положение в Йемен. Предложение за резолюция от групата на ЕКАРЕ. За. Господин Преда. Мерси, благодаря, господин председател. Преговарящите от различните политически групи се договориха този до гласуването да се отложи за следващата сесия. Благодаря ви. Някой от вас против ли е? За? Господин Хауит. Благодаря. Аз председателствах преговорите по тази резолюция, която е включена в дневния ред по искане на моята група и в разговори между нас и ЕНП ще подкрепим отлагането. Става дума само за две седмици в Йемен. Имах хуманитарна катастрофа. В момента тази събота и неделя ще има делегация на Европейския парламент и смятаме, че влиянието на делегацията ще се засили, ако отложи гласуването. Много се радвам, че ЕНП подписа съвместния текст. Знам, че в началото не можаха да го подкрепят, сега го подкрепят. Това е най-добрият начин да изразим а, онова, в което вярваме. Господин Касталдо, господин Смит вече е изяви желание да се изкаже против. Имаме е, голямо уважение е, към колегата, но не искаме да бъде отложен текста. В Йемен положението е много сериозно, много време работим по този въпрос. Искаме една прогресивна позиция по един спешен конфликт, където мрат хора всеки ден. Няма никаква причина, поради която да се бави тази резолюция. Резолюцията е готова, имаме мнозинство тук и може да имаме една наистина силна прогресивна позиция. Няма смисъл да се отлага. Надявам се това да стане днес. Благодаря. Нека гласуваме по искането за отлагане. Кой е за? Против? Нека проверим електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Гласуването се отлага. Резолюция, внесена от 6 политически групи, систематично масово избиване на религиозни младсинства от ИДИЛ. Изменение 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. Точка 10, първоначалния текст, по именно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме по целия текст. За, против, въздържали се, приема се. Wir haben abgestimmt. So, wir kommen zu den Преминаваме към обясненията на вота. Както обикновено, нека помоля колегите, които няма да обясняват вота си, да напуснат.